Да се надяваме, че ние ще постигнем по-голям напредък е, по отношение на обединението на Европа. Нека да се надяваме, че ще можем да насърчим е, мира в света. Позволете ми да започна с едно обращение. Скъпи колежки и колеги, председателският съвет е, ме помоли да из прочета декларация във връзка с ситуацията в Близкия изток, като в четвъртък, заедно с външния министр на Чешката република, господин Шварценберг, ще проведем дебати по тази тема. Това все още не беше е, Сигурно, когато обсъждахме нещата на председателски съвет, тъй като господин Шварценберг ще трябва да отпътува още същия ден и за Южна Африка, но сега му благодаря много за е, готовността да участва в нашите разисквания. Скъпи колежки и колеги, докато ние в началото на новата година се събираме за поредната пленарна сесия, в е, Близкия и Средния изток умират хора. Никой от нас лично не отговаря за всичко това, което става там, но същевременно е, всеки от нас, е, предполагам, че и с вас се случва същото, е, има усещането за дежавю, за нещо, което вече многократно е виждал. От името на Европейския парламент бих желал да изразя е, моето голямо съжаление за ескалацията на конфликта в Газа между Израел и Хамас. Казвам го съвсем категорично и определено. Неприемливо е страданията на населението да продължават, е, да продължава използването на сила и е, да продължава и обстрелването на конвои на Обединените нации. До кога до кога ще наблюдаваме е, как се извърта нагоре спиралата на военната сила е, и до кога ще чакаме разума да наделее? Незабавно трябва да се прекрати използването на сила от двете страни. Абсолютно неприемливо е и трябва много остро да бъде разкритикувано е, това, че Хамас е, обстрелва израелски градове с ракети. И също време, но не бива да забравяме, че Хамас беше именно организацията, която прекрати примирието, която сложи край на примирието. Внимание заслужава естествено и въпроса за съразмерността на реакцията и на средствата, които се използват и от другата страна. Всички хора в Близкия изток е, имат право на свое човешко достоинство и това право е еднакво за всички. Всички хора е, на тази земя са еднакви, така както е записано в е, е, Американската конституция и в конституцията на всички наши държави би трябвало да допринесем за преодоляване не само на проблемите в момента, в краткосрочен план, но и за установяването на дълготрайно примирие. Всички решения, които се базират на военни аспекти, според мен са обречени на неуспех. Трябва да се търси политическо решение, а това означава преди всичко да извлечем полка от е, провалили ли сте се до този момент опити да посредничим. Казвам е, това именно с мисълта, че на нас ни е необходимо дълготрайно примирие. Разговарях по телефона с е, президента Шимон Перес, разговарях и с е, министър-председателя на Палестинската автономия и естествено също с е, върховния представител на Европейския съюз за, по въпросите на сигурността и външната политика Хавиер Солана, който много дълго прекара в този регион. Разговарях и с заместник-председателите на Парламентарната асамблея на Съюза Европа среди земноморски страни. Разговарях и с италианския председател на парламента както и с господин Мустафа Манцуни. Във всички тези разговори посочвах съвсем категорично, че Европейският парламент изцяло подкрепя исканията, които бяха формулирани от съвета на министрите от името на Европейския съюз. А също и резолюцията на Обединените нации от 8 януари тази правно обвързваща резолюция, скъпи колежки и колеги, резолюцията на съвета за сигурност, при която американците се въздържаха, тази резолюция, за съжаление, не се взима предвид и от двете връждуващи страни, от Израел и от Хамас. Незабавно трябва да се стигне до е, примирие, до прекратяване на огъня на първо време, а след това и до трайно примирие, с е, активното участие на всички страни. Трябва да гарантираме условия, така че организацията за е, беженците от Палестина на ООН да може е, да доставя хуманитарна помощ не само в рамките на 3 часа дневно. Връждуващите страни, които не уважават неутралитета на е, всички сътрудници на тази организация, всъщност нарушават международно-правните норми. Единствената основа за дълготраен мир е решението на двете държави Израел и Палестина като суверенни държави с техните сигурни, твърдо установени граници. Умерените арабски партньори, всички участници в конфликта, е, Близкоисточния квартет, е, би трябвало да се постараят колкото е възможно по-бързо да се намери път, изход от кризата, да се стигне до помирение между е, палестинските сили, преди всичко и между Палестина и Израел. Ние многократно сме се опитвали е, да подпомогнем установяването на мира в е, Близкия и Средния изток. Независимо от е, активните усилия в последните седмици, и независимо от е, финансовата помощ и от е, много активното ни участие при воденето на преговорите, имам предвид цялата световна е, общност и Европейския съюз, ние трябва да продължим с тези активни усилия. Защото в противен случай ще се стигне до нова ескалация на конфликта. За съжаление, хората много често мислят краткосрочно. Да, незабавно прекратяване на огъня е необходимо, незабавно изтегляне на израелските сили е необходимо, така както това се е, поставя като искане и в резолюцията на съвета за сигурност. Но същевременно опитът ни показва, че Близкият изток сам не може да се справи с е, конфликта. Би трябвало да се търси с помощта на международната общност дълготрайно решение на проблема. Така че горчивите спомени за трагичните събития през последните десетилетия да не слагат отпечатъка си върху взаимоотношенията между страните в този регион и през следващите десетилетия. Ние би трябвало да поемем е, всичко, което е по силите ни, да предприемем всичко това, което е, зависи от нас, за да осъществим френския план за един международен механизъм за помирение в Близкия изток и най-вече да се прекрати с контрабандата на оръжие. Същевременно е, всички е, ние знаем, че е, отдавна вече сме казали, че сме готови да се ангажираме именно с осъществяването на един такъв план за действие. Нека обаче да напомня, че мълчанието на оръжието в никакъв случай не бива да бъде краткосрочно и че гаранции за едно дълготрайно примирие все още няма. Но сигурността трябва да бъде гарантирана по еднакъв начин и в еднаква степен и за палестинци, и за израелци. Ето това е всъщност основата за постигане на едно дълготравно е, мирно решение. И това е, би трябвало да бъде целта на всички наши усилия. В миналото много често е, сме формулирали като цел мира, не само готовността да се стремим към мир, а желанието да сключим мир, ето това би трябвало да бъде нашата цел, но независимо от това, че тази цел ни е отдавна позната и тя е, е наша цел, тя е в основата на всички наши действия, оръжието все още не мълчи там. Спомняте си, че миналата година бе е, година на междукултурния диалог – ние смятахме тук в Европейския парламент, че това ще бъде годината на надеждата, че ние ще можем да поставим акцент върху междукултурните отношения и че е, мирното съвместно съществуване между отделните културни общности не е нещо, което се разбира от само себе си, а че би трябвало да бъде резултат на активни усилия от страна на всички нас. За съжаление, виждаме, че екстремисти, фундаменталисти се стремят не към мир, а продължават да тласкат напред спиралата на конфронтацията. Трябва непрекъснато да повтаряме и да се стремим към диалог, към преговорите, защото това е изхода от кризата. Те не са само цел –